Добър ден, госпожо комисар. Добър ден на представителите на съвета, както и на всички депутати. Започваме нашето заседание. Първата точка в нашия дневен ред е споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ, препоръка на госпожа София Интвелт. Така че веднага давам думата на докладчика. Госпожа Интвелт има 4 минути. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Добро утро на комисаря. Ние сме почти към края на един процес, който започна през март 2003 година. Следователно работим по това споразумение за обмен на данни през океана вече 9 години. Независимо от изхода на гласуването, мисля, че можем да направим едно заключение. А именно, доста е разочароващо, че след 9 години преговори, с нашия най-близък приятел и съюзник, ние можем да стигнем само до едно споразумение, което изразява половинчата подкрепа. Така че а, основният извод днес трябва е, че много внимателно да се вгледаме в отношенията с трансатлантическите си приятели и каква е позицията на Европейския съюз по отношение на това партньорство и дали ние всъщност сме в слаба позиция спрямо партньора си. Вие знаете, че комисията Либе гласува преди няколко седмици и за мое съжаление отхвърли моето а, предложение да гласуваме против това споразумение с САЩ, така че позицията на комисията Либе е да бъде прието споразумението. Така или иначе обаче, според мен почти всички и в това число тези, които ще гласуват за споразумението, все още задават някои въпроси. Нека най-напред да кажа нещо за един нов елемент, а именно декларацията на комисията, която получихме вчера. Честно казано, за мен лично тя не променя нищо, тя не съдържа нови елементи. Тя е само тълкуване на Европейската комисия, не е задължителна за САЩ. Така че тя не може да ни накара да си променим нагласите. ГУЕ също има резолюция това споразумение да бъде внесено в Съда на Европейските общности. Трябва да ви кажа, че това е много изкусително, но аз съм демократ и нямам никакво желание да прехвърлям вземането на политически решения на Съда и според мен този парламент трябва да си поеме отговорностите. Казах вече, че има няколко а, въпросителни, които остават. Искам да ги представя на комисията. Комисията има собствено тълкуване на член 4 за ограничението на приложното поле, но все пак много ми е любопитно и вероятно от това споделят и други колеги, да разбера а, как вие стигнахте до извода, че системното използване на данните за други цели а, изрично се забранява. Аз бих искала да разбера кой е текста в член 4, който ви кара да стигнете до такова заключение. Как така стигнахте до това заключение, че използването на данните за пътниците а, във връзка с иммиграционната политика и митниците се изключва? А, и как се ограничава ползването само до а, член 81 и 2 за полицейското сътрудничество? Аз мисля, че доста вече бе казано за съхранението на данните и сроковете. Затова бих искала да разбера от комисията. Вие казвате, е, че само в изключителни е, случаи ще сте стегли информация и затова искам да ви запозная с някои е, данни от Асоциацията на въздухоплавателните дружества. 2010 и 2011 година, например, има десетки хиляди пъти тегляне на данни. През декември 2010, например, 82 500 отделни такива засечки на информация са правени. Според вас това съставлява ли изключение на правилото? И после, относно правната защита. в споразумението изрично се казва, че не може да проистичат права от това споразумение нито по отношение на физическо лице, нито по отношение на юридически лица. Искам да разбера как така стигнахте до това заключение за правната защита за гражданите на Европейския съюз. Знам, че времето ми изтече и за това ще си спася другите коментари за по-късно. Благодаря. Благодаря на госпожа Интвелт. И сега давам думата на господин Боцков от името на съвета. Три минути. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми депутати, госпожо комисар Малмстрем. Благодаря ви за предоставената ви възможност да участвам в днешното разискване по този много важен въпрос. Позволете ми да привлека вниманието ви към някои по-общи съображения и по-общи въпроси, които възникват във връзка с това споразумение. Ще оставя на комисар Малмстрём да разясни по-специфичните технически въпроси. Както знаете, обменът на резервационни данни на пътниците между Европейския съюз и Съединените щати – се обсъжда и от двете страни вече от години. Знаем колко е важно използването на подобни данни в рамките на превенцията и борбата с транснационалната престъпност. Според мен няма съмнение в това, че резервационните данни са много важен инструмент за правоприлагащите органи, в действията им за борба с тежки престъпления. Има редица практически доказателства за това. Това обаче не означава, че не следва да поставяме определени изисквания спрямо органите, използващи резервационни данни защитата на правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите трябва да е сред основните ни съображения, когато обсъждаме превенцията на и борбата с тежките престъпления. Трябва да правим разлика между органи на територията на Европейския съюз и органи в трети страни, с които тясно си сътрудничим при борбата с престъпността. Проекто споразумението предвижда редица нови усъвършенствани гаранции. Това са гаранции, за които американските компетентни органи са поели ангажимент. Американската страна винаги прилага тези гаранции, когато обработва резервационни данни на пътниците. Текстът на споразумението не е съвършен, но американската страна положи големи усилия за да отчете нашите интереси в редица области. Смятам, убеден съм, че това споразумение е най-добрият възможен резултат, като се имат предвид обстоятелствата. Освен това, трябва да имаме предвид, че този текст не, не е крайната фаза на трансатлантическия диалог за резервационните данни на пътниците. Позволете ми накрая да изразя признанието си към Европейския парламент за това, че вече не веднъж е отстоявал правата на европейските граждани Това стана особено ясно и в рамките на работата по споразумението, което обсъждаме днес. Няма съмнение, че настоящата редакция на споразумението е обект на много голямо желание от страна на Европейския парламент за предоговаряне. Призовавам ви да подкрепите споразумението то ще повиши нивото на защита на въздушните превозвачи и на европейските граждани. Същевременно, ако приемете споразумението, ще отправите ясно послание, а именно, че след влизането в сила на договора от Лисабон, Европейският парламент може да постигне осезаеми резултати. Същевременно, ако приемем споразумението, ще покажем на света, че европейските институции, Европейският съюз могат да бъдат единни по подобни важни въпроси. Председателят благодаря от името на Европейската комисия госпожа Малмстрям. Господин председател, депутати, господин министр, комисията препоръчва парламента да се съгласи с новото споразумение по три причини. Първо, както вече бе обяснено от министра, правоохранителните органи се нуждаят от тези данни, за да се справят с заплахите за САЩ. На второ място това споразумение представлява подобрение на действащото споразумение. И вие ме помолихте то да бъде предоговорено. И на трето място трудно е да открием някаква альтернатива, която да обслужи интересите на пътниците и въз въздушните превозвачи. Комисията представи е, доказателства пред е, членовете на комисията Либе, които доказват, че тези данни са необходими в борбата срещу тероризма, също така наркотрафика и трафика на хора. Ще дам пример. Тези данни играят ключова роля за разбиването на различни, разкриването на различни случаи на терористични актове, метрото в Нью Йорк, например. Това са а, жестокости, които иначе нямаше да могат да бъдат предотвратени. На второ място, споразумението подобрява действащото споразумение от 2007 година. Това е ясна стъпка напред от проекто споразумението, което комисията внесе в комисията Либе през май месец и поиска тяхното становище. В този смисъл това беше добро колективно усилие и притискане на САЩ да направят определени отстъпки. Така че това е добър пример за сполучлива строгата прилагане на Лисабонския договор. И необходимо е а, а, да има ясна позиция на парламента и на комисията, за да може а, комисията да застане за своите а, ясно становище. Необходимо е да бъдат защитени и правата на пътниците, що се отнася до неприкосновеността на личния а, живот и необходимо да бъде осигурено а, мерки за сигурност и от двете страни на океана. Преди две години излезе резолюция относно спазването на основните принципи, принципа на пропорционалността. Нека сега навлезах подробностите на това споразумение. Споразумението а, е един единен акт той укрепва реципрочността и сигурността в Европейския съюз, като задължава САЩ да споделя а, оперативни данни с правоохранителните органи в Европейския съюз. Има ясни ограничения за целите, за които могат да бъдат използвани данните за пътниците. Това знаем, че притеснява много държави членки и чухме какви са възраженията на докладчика. Затова бих искала а, да бъде прията тази декларация на комисията. Има определени стъпки за определене на приложното поле и целите за които ще бъдат използвани събраните данни. Определенията на понятията се съдържат в член 4 и гарантират, че тези ограничителни мерки са в съответствие с съответните правни актове на Европейския съюз за защита на данните. Целите, за които ще бъдат събирани данните и използвани, са свързани с превенцията, разкриването, разследването и подвеждането под отговорност на лица, извършили терористични актови и определени криминални престъпления. Това са много подробни определения на понятието терористични актове и транснационални престъпления в член 1. В а, член 4 алинея 2 данните ще бъдат използвани съобразно обстоятелствата за защита на интересите на физически лица или както е постановено от съда по своето естество и предвид на трупания ни опит, е, това са наистина изключителни случаи. В член 4 алинея 3 се а, е, определя а, е, относимостта на данните, когато пътниците извършват пътуване. Ясно се постановява, че трябва да се спазват приложното поле и целите на споразумението и това ще бъде подлагано на допълнително проучване. Това не са допълнителни цели по обработката на данните за пътниците. В алинея 4 на същия член. А, също така не се предвиждат допълнителни правомощия на правоохранителните органи а, с оглед на разкриването на допълнителни данни по време на разследването. Тези правомощи няма да бъдат засегнати от споразумението. И това пояснение в никакъв случай не засяга приложното поле на тези данни. В хода на съвместния преглед на член 22 от споразумението и без това да влиза в разрез с други разпоредби, Европейската комисия може да изиска допълнителна информация и ще обърне особено внимание на прилагането на член 4. По-конкретно, комисията ще направи преглед на използването на данните по член 4 алинея 1 от споразумението. Исканията за информация по случаи, в които се използват данни, било то за защита интересите на определено лице, или по постановление от съда е предвидено в член 4 на споразумението. Европейската комисия ще информира парламента за тези и други аспекти и ще подготви окончателен доклад, както се предвижда в член 23 в края на първия съвместен преглед и последващите прегледи на приложението на споразумението. След този съвместен преглед в резолюция Европейския парламент изрази становище за пропуски в това споразумение, изиска временното преустановяване използването на споразумението. Комисията смята, че тези политически искания на парламента заслужават особено внимание, за да може предложението да отговаря на правомощията, както е предвидено в договора. Сега, като приключих с приложното поле, нека се спра на някои други въпроси. Споразумението ограничава сроковете за съхранение на данни от 15 на 10 години е, в случаите на тежки престъпления. Само при терористичните актове данните ще бъдат съхранявани 15 години, както се предвижда по сегашното споразумение. Има и допълнителен елемент. Е, данните няма да бъдат е, персонализирани и тези елементи на данните, които могат да бъдат свързани с определено лице, ще бъдат съхранявани за по-кратки срокове. Сега, различните разпоредби за защита на данните, за да се предотврати незаконното профилиране на лицата. Това е свързано с автоматични решения на пътниците винаги а, окончателното решение се а, взема така, че да не бъдат разкривани тези данни пред обществеността. В споразумението се засилва защитата на правата на пътниците и когато е необходимо, тези данни могат да бъдат заличени. Освен това съдържа подробна разпоредба за административните мерки за защита и съдебните такива. Прехвърлянето на тези данни ще става по строги правила, ще се преценява за всеки случай отделно и само когато има конкретни цели предвидени по споразумението. Що се отнася до методологията за използване и прехвърляне на тези данни, споразумението е много ясно. Всички въздушни превозвачи трябва да използват метода PUSH, т.е. при поискване и тези организации трябва да са готови да предоставят тези данни. Изтеглянето на данни от страна на САЩ а, няма а, да бъде свободно и ще е обект на ограничителни мерки. Според а, сегашното а, споразумение това не е така. А, само в изключителни случаи а, властите на САЩ ще могат да теглят данни. И най-накрая има разпоредби, които гарантират а, надлежното използване и прилагане на споразумението не извън Министерството на сигурността и след една пълна преценка в период от 4 години свързана с обработката на данните. Тези правила са изключително ясни и договорени и също както са и разпоредбите свързани с времето преустановяване на споразумението. Знам, че остават още доста неотговорени въпроси оценявам това и съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Това е международно споразумение, то не е 100% добро. Повтарям, това е международно споразумение и не идеално Комисията представи пред парламента и комисията Либе проекто споразумение през май месец с ясни указания какво да бъде променено Обърнахме се към американската страна, постигнахме много изменения по отношение на приложното поле, ограничителните мерки. И сега разполагаме с поразумение, което отговаря на европейското право. И сега ще се спра на въпроса на липсата на по-добра альтернатива и какво ще се стане, ако не гласувате за споразумението. Това ще навреди на нашите трансатлантически отношения, защото тези данни така или иначе ще бъдат събирани и ние ще загубим важни възможности да влияем върху политиката на САЩ за ползването на тези данни. В изключително трудно положение ще бъдат поставени и авиолиниите, защото те ще трябва да прехвърлят тези данни, да ги предоставят и няма да имат правно основание за това. Така че това ще е, е един случай на прана невъзможност за действие. От друга страна, трябва да защитим интересите на над 48 милиона пътници, които летят от Европейския съюз всяка година. При липсата на такова споразумение няма да има правно задължителни международни а, норми. И не можем да забравим, че ще има и двустранни споразумения между държавите членки и САЩ. И според мен държавите членки не биха могли а, да постигнат защита на правата правата на пътниците чрез такива двустранни споразумения. И по всички тези причини аз ви моля да подкрепите това ново споразумение. Благодаря. Благодаря, госпожо Малстром. Сега давам думата на господин Траян Горяно за две минути. Не е тук. Така че сега ще дам думата на ораторите, представители на групите, господин Фос, за две минути. Благодаря, господин председател, господин министър, госпожо комисар. Благодаря на докладчицата за нейната ангажираност и за чудесната работа, която винаги е извършвала. Подкрепям Софи Ван Имтвелд по много от критиките, които изложи, но настъпва момент, в който трябва да поемем определена отговорност. Ето защо от името на НП и от свое име искам да ви обърна внимание, че днес трябва да наблегнем именно на отговорността си, а не на идеологичния аспект. Факта е, че вече от 10 години Съединените щати събират подобни данни и до момента не е била внесена нито една жалба. Факт е също така, че дори и да не приемем споразумението, Съединените щати ще продължат да изтеглят подобни данни. Трето, не искаме да се оказва неблагоприятно въздействие върху полетите от Европейския съюз до Съединените щати. Не искаме те да прекъсват. Четвърто, Съединените щати имат право на подобна информация, имат право да знаят кой влиза на тяхна територия. И на последно място, споразумението е една сравнително добра альтернатива в сравнение с това, което е било правено до момента. То ни предлага възможност да предоставим закрила на гражданите, ако не бъде прието гражданите няма да се ползват от достатъчно ниво на закрила. Нещо повече, въздушните превозвачи ще се окажат в положение на пълна липса на правно основание. Трябва да поемем отговорността си във връзка с защитата на данните, както и във връзка с установяването на равновесие между сигурността и защитата на данните. Разбира се, споразумението не е съвършено, но като се има предвид какви ще са последиците, ако не го приемем, мисля, че трябва да го приемем в името на по-високо ниво на защита на данните за гражданите. Призовавам ви да кажете да на споразумението. Председателят, благодаря на господин Фос. Приемате ли въпрос от госпожа Ванинтвелд? Госпожа Ванинтвелд. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Фос и неговата политическа група. Справо изтъкнахте, че е необходимо правно основание за предаването на резервационни данни на пътниците. В такъв случай си задавам въпроса защо вече от 3 години и половина подобни данни се предават на Канада без каквото и да било правно основание. Съгласно програмата на САЩ за сигурност на въздушното пространство и на полетите, се предават данни на американската страна за пътници, които летят към трети страни, не към САЩ. Защо допускаме подобно положение за едни хипотези, а не за други? Прего, прего, Председателят, имате думата за отговор. Разбира се, в момента положението не е благоприя... благоприятно. Имам предвид обмена на данни с Канада, но е необходимо правно основание, когато се засягат властническите правомощия на определена държава. Ще работим за установяването на такова правно основание. Не сме против това, но трябва да изчакаме изхода на преговорите с Канада. Ще работим за изготвянето на правно основание и по отношение на Канада. Благодаря на господин Фос. Следващият оратор, господин Курт Морес. От името на групата на социалисти искам да кажа, че ние ще гласуваме без указания. В комисията имаше малко мнозинство за споразумението. Докладчика в сянка ще се аргументира за и против това споразумение. Аз се изказвам за споразумението. Последните причини. Имаме три основни цели – както казаха другите, включително и комисаря, като всяко международно споразумение, това споразумение не е идеално. То има доста широко приложно поле, включва тероризма, има твърде дълги срокове за а, съхранение на данните. И а, две от основните отстъп, от трите основни отстъпки бяха направени. И преценката, която ние можем да направим е, че това споразумение е достатъчно добро. Бе ни изключително трудно да вземем това решение, но беше ограничено приложното поле, бе ограничен срока за захранение на данни в случай на тежки престъпления и данните сега ще могат да бъдат теглени от САЩ само в изключителни случаи, когато има сериозни заплахи. Както каза комисаря и министъра, не е съвършено това споразумение относно оттеглянето и предоставянето на данни, но е добро. И по моя преценка, малкото мнозинство в моята група в комисията няма никакво съмнение, че е, текста наистина е подобрен. Това е единствената правно задължителна правна база за предоставяне на данни и независимо от казаното, би трябвало а, да има ясна позиция срещу 27 е, двустранни споразумения, които биха го заменили. Това ще създаде а, правни пропуски и според мен няма да обслужи интересите на европейските граждани. И най-накрая а, можем да създадем един прецедент. Това споразумение ясно казва, че това споразумение не въвежда прецедент и по мое мнение така се удовлетворяват всички притеснения. Не сме изправени пред перфектната ситуация – но бихме искали да подкрепим това споразумение. Единственото, което очакваме от комисията много сериозно да се отнесе към позицията на парламента, когато се прави преглед на споразумението и вие трябва да ни подкрепите нас, така както вие ви подкрепяме вас защото може да излезем и извън правните рамки, които задавате. Благодаря, казва председателя, госпожа Вебер. Благодаря. Колеги, споразумението е спорно. Следва да се приветства целта му, а именно борба с тероризма по силата на превенцията. Същевременно обаче споразумението се отразява неблагоприятно върху спазването на ценности, като неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Аз не съм единствената, която твърди, че това споразумение накърнява тези права и е в разрез с европейското право. Това показва и обстойният анализ на Европейския надзорен орган за защита на данните. Да не говорим за това, че споразумението излиза далеч извън рамките на борбата с тероризма. То е малко по-лошо от предходното споразумение. Продължава да представлява текст, който ще има много тежки последици за спазването на основните права. Разбира се, компетентните органи на САЩ са заинтересовани от това да се спазват интересите, да се съблюдават интересите, извинете, на американските граждани. Но ние пък трябва да отстояваме интересите на европейските граждани. Твърди се, че ако споразумението не бъде прието, европейските въздушни превозвачи ще нарушават европейското законодателство за защита на данните, тъй като така или иначе ще трябва да предават подобни данни на Съединените щати. Но нека не забравяме, че според споразумението въздушните превозвачи трябва да приложат метода ПУШ в рамките на две години. Това ще е свързано с огромни инвестиции. Какви ще са последиците, ако определени въздушни превозвачи не успеят да спазят това изискване? Големите превозвачи може би ще се справят, но по-малките няма да могат да оцелеят. И така ще се запази статуквото. Ще продължи предаването на данни на американската страна. Мисля, че неприемането на законодателство е по-добрият вариант от приемането на лошо законодателство. Председателят. Благодаря, господин Албрехт. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, преди около 3 години Европейският съд по правата на човека прие основополагащо решение във връзка с зачитането на правото на личен живот и семейен живот в свое прецедентно решение съдът постанови, че събирането на данни без ясно доказателство за необходимостта от това е незаконосъобразно. Преди две години Германският конституционен съд постанови решение за събирането и съхраняването на телекомуникационни данни. По силата на това решение събирането на подобни данни от страна на телекомуникационните компании, без за това да има конкретен повод, конкретно основание, може да бъде основателно само в рамките на няколко месеца. Поразумението, за което говорим днес, в никакъв случай не съответства на критериите постановени в тези решения. Съхраняването на данните за срок от до 15 години е несъразмерна мярка. Това заяви ясно парламентът. Парламентът заяви също така, че събирането на подобни данни без конкретен повод, без конкретно основание, следва да се извършва само за определени цели, например борба с тероризма или тежките престъпления. Не бива да се допуска и изготвянето на профили на пътниците. Госпожо комисар, по силата на мерките залегнали в споразумението, всички данни ще бъдат събирани и обработени обработвани. Това е принципът, на който се основава този текст. Той предвижда изготвяне на автоматични профили на всички пътуващи до Съединените щати. Нека бъдем честни. Подобно споразумение е в нарушение на действащото европейско законодателство – Искам да запитам либералите и социалистите тук в парламента. Не се ли срамувате? Не се ли срамувате от подобно явно нарушение на европейското законодателство? Защо не приемате позицията на Американския конгрес, който разбира се ще отстоява суверенитета на Съединените щати? Нека и ние отстояваме своя суверенитет. Не бива да приемаме подобно споразумение, не бива да легитимираме подобни мерки. Много граждани в момента са разочаровани, тъй като след 10 годишни преговори и обсъждания парламентът предстои да се споразумее по текст, който не представлява никаква промяна. Призовавам ви да гласувате против. Благодаря на господин Албрехт. Въпрос към вас. Приемате ли го? Е дакордо рicevere? Си, prego, onorevole Морвай. Ще отговорите ли на въпроса? Uh, искам едно пояснение. Напълно съм съгласна с вас, особено като имаме предвид е, многото нарушения на правата на човека, извършвани от правителството, което споменахте, правителството на САЩ. Та искам пояснение по въпроса за пропорционалността, сравнено с предмета. Тук има хора, които не са юристи, и а, ако с, предоставяме достъп а, до а, личните данни, дали това е пропорционално или съразмерно с усилията предотвратяване на терористи, терористични актове? Основният въпрос тук е дали този предмет може да бъде постигнат чрез въвеждането на мерките, които се предвижат по споразумение. Тук за мен е проблема и именно за това ще гласувам против днес моля да ме извините. Та въпросът ми е какво вие мислите? Дали има пропорционално съразмерност и предмета на това споразумение? Манира. Моля колегите да използват възможността си синя карта, но да не прекаляват с времето. Имате думата за отговор. Разбира се, мерките за борба с тероризма и организираната престъпност са една необходима цел. Това са важни действия, които Европейският съюз трябва да предприеме заедно с Съединените щати. Въпросът обаче е дали можем да се борим с тероризма и организираната престъпност по пътя на анализ на огромни количества данни за лица, не будещи никакво подозрение. Не би ли било по-добре подобни данни да се събират в рамките на полицейското сътрудничество, когато е на лице конкретно подозрение? В противен случай ненужно ще се инвестират средства за събирането на данни за небудещи подозрение лица. Същевременно ще се съкръщават средства, които могат да се инвестират в работата на полицейските органи по места. Мисля, че този въпрос трябва да се обсъди по-подробно тук в парламента. Председателят, благодаря. Думата има господин Къркхолп. Председателю и госпожа комисар, дейността на този парламент често може да опишем с думата противоречива. Но като имаме предвид този текст, резултат на дълги обсъждания, в комисията Либе и петте политически групи го подкрепиха. Подкрепа има и от съвета и комисията. Аз не съм съгласен с докладчика Споразумението бе усъвършенствано в значителна степен. Има определени групи в парламента, които не вярват на преценката, нито пък легитимността на комисията. Преговорите между две страни, господин председател, две партии или две страни или двама съюзника, никога не водят до съставянето на отлично споразумение и това трябва да го имаме предвид. Но САЩ са най-довереният партньор. Сигурността, уязвимостта в системите не могат и не бива да бъдат загърбвани нито пък можем да обърнем гръб на постигнатия успех по използването на данните от пътническите регистри, по предотвратяването на терористични актови и много тежки престъпления в много от страните членки на Европейския съюз. Също така трябва да си зададем един въпрос. Каква е альтернативата? 27 двустранни споразумения ли? без наличието на каквото и да бъде а, правно а, единно становище, без възможност за защита на пътниците. Не, това не е альтернатива, това не са приемливи альтернативи за този парламент. Депутатите а, тук, които не смятат, че това споразумение е необходимо, трябва да разяснят това на своите избиратели. Но аз и моята група ще гласуваме за споразуменията, като знаем, че в край крайна сметка, въпреки че споразумението не е съвършено, то е жизнено важно средство за да гарантираме безопасността и сигурността на всички граждани в Европейския съюз. Да, господин председателю, нашите граждани имат право да пътуват безопасно. Благодаря, казва председателя. Господин Кърколп, имаме два въпроса към вас. Господин Карков, ще отговорите ли на тези два въпроса? Най-напред, господин Уотсън. Благодаря, председателю. Защитата на гражданите от терористични актове е нещо, което споделяме с партньорите си отвъд Атлантика. Няма никакво съмнение, че трябва да работим заедно, но това трябва да бъде сторено въз основата на взаимното уважение. Имам въпрос към господин Къркоп. Той има огромен опит в тази област. Господин Кърхоп, ако ние поискаме от законодателите в САЩ да гласуват против собствените си закони и принципите, върху които те са основани, за да ни подпомогнат по такъв подобен начин, смятате ли, че биха били готови да го направят? Имате думата за отговор. Това са хипотетични дебати, господин председателю. Особено когато трябва да обсъждаме нещо тъй важно. Мога да кажа с известно чувство на сигурност, не съм американец, но познавам много от законодателите в САЩ, както и Греъм но аз съм убеден, че законодателите в САЩ биха взели решение да предприемат всичко необходимо, за да защитят собствените си граждани, но и гражданите на свободния свят, с който имат взаимодействие. Имам доста опит в САЩ, може би не всички тук го споделят, но аз мятам, че те биха определили така своите приоритети. Благодаря. Госпожа Интевелт има думата. Um, Благодаря. Два кратки въпроса към колегата Къркхол. Казахте, че трябва да приемем авторитета на правната служба на Европейската комисия. Но съобразявате ли се с авторитета на съответната работна група и на Европейския надзорен орган за защита на данните, които твърдят, че споразумението е в нарушение на европейското законодателство? Второ, с право поменахте съображения, свързани с сигурността, но защо вашата политическа група допуска използването на подобен вид данни за целите на общественото здраве, митническата политика и иммиграционната политика? Нямам намерение да отговарям на втория въпрос, господин председател, тъй като това е тема на друго разискване. Обеден съм, че мога да поговоря с госпожа Интфелд допълнително по въпроса. В качеството си на юрист съм свикнал да давам становища без да съм сигурен, че те ще бъдат последвани. Не смятам, че юристите винаги са прави в своите становища, но мисля, че в случая трябва да се съобразим с становището на правната служба на комисията. Комисията е така нареченият пазител на договорите. Тя отговаря за прилагането на всички международни споразумения, сключвани от Европейския съюз. Мисля, поради това, че в случая трябваше да разчитаме на становището на правната служба на Европейската комисия. Председателят. Благодаря. Давам думата на господин Батен за минута и половина. Uh, we see increasing moves by governments to limit Правителствата все повече предприемат действия за ограничаване на личната ни свобода под претекст, че се борят с тероризма и организираната престъпност. Трябва да сме изключително бдителни във връзка с тези мерки, защото в момента, в който ни бъдат отнети някакви свободи, ще е много трудно да си ги извоюваме обратно. Подобно законодателство трябва да е съразмерно, приложното му поле трябва да е ограничено и прилагането му трябва да е обект на контрол. Подобен законодателен акт изобщо не трябваше да се предлага от комисията. Той не е приемлив също така, тъй като предвижда еднопосочно предаване на данни между двете страни. Европейският съюз следва да предава данни на Съединените щати, но те нямат същото задължение спрямо нас. Трябва да се сезира Европейският съд, който да постанови дали споразумението е в съзвучие с европейското законодателство. Нашата политическа група ще гласува против споразумението. Благодаря на господин Батен. Госпожа Ернст за две минути и половина. Нашата политическа група, Обединената левица, ще гласува против това споразумение, тъй като то ще доведе до накърняване на едно от основните права на европейските граждани правото на защита на личните данни. Госпожо Малмстрем, стремите се към постигането на една фиктивна сигурност. Тя не може да бъде постигната по силата на това или каквото и да е друго споразумение. Разбира се, по силата на това споразумение ще бъде възможно изготвянето на профили на пътниците. Против споразумението сме, тъй като то по никакъв начин няма да доведе до практически ползи. Няма да се даде възможност за каквато и да било съразмерност, тъй като ще се съхраняват в огромни количества данните на хиляди европейски граждани. Отхвърляме това споразумение, тъй като то далеч надхвърля целите, които си поставят, а именно борба с тероризма и престъпността. В член 4 се съдържа клауза, която може да доведе до разширяване на приложното поле. Предаването на резервационните данни, в това число и на трети страни, се вменява на компетентен орган в Съединените щати, а именно Министерството на вътрешната сигурност, върху който ние не можем да упражняваме никакъв контрол. Това е орган, който си сътрудничи с разузнавателните служби. Против това споразумение сме, тъй като то няма нищо общо с нашата представа за съразмерност. Дори и чувствителни данни могат да се съхраняват за срок от до 30 дни. Според нас това е скандално. В никакъв случай няма да приемем споразумението, тъй като то не дава реални възможности за съдебна защита. Смешно е това, което е предвидено по отношение на възможностите за правна защита. Дори бих казала, че споразумението е пречка за упражняване на правото на съдебна защита. И ако държим на учредителните договори на Европейския съюз, трябва да отхвърлим споразумението. Коментар по адрес на колегата Фос. Колега Фос, ще направим това в името на европейските граждани. Благодаря. Сега давам думата на господин Зилстра за минута и половина. Благодаря. Основната задача е да се гарантира сигурността и всяка държава членка е длъжна да защити и да предпази от терористични актове своето население. Но Брюксел да се намесва в това не води до по-голяма сигурност. Държавите членки трябва сами да вземат решение по тези въпроси. САЩ прекрасно знаят как се води борба с тероризма, какво общо има с това Брюксел. А ако дадена държава изисква данни за лица, които навлизат на нейната територия, задължение и право на самата държава членка. А Брюксел не може да се меси в тези въпроси. И искам да съм ясен. Е, това са данни, които са собственост на самото лице, на самото физическо лице. В никакъв случай е, Брюксел не може да обсъжда тези въпроси и е, да предоставя тези данни на трети страни. Да, ние сме застрашени от терористични актове, особено от страна на ислямизираните сили но да се свива така отговорността на държавите членки, не съм съгласен с това. Благодаря ви, председателят. Приемате ли въпрос от страна на господин Алваро? Господин Зилстра, приемате ли въпрос? Съгласен ли сте да отговорите на въпрос, зададен от колегата Алваро? Добре, господин Алваро. Въпрос към колегата. Би ли могъл да изясни онова, което каза, а именно, че ислямът е източник на терористични актове? Господин Зилстра, отговорете на този въпрос. Господин председател, да, това е пример за наивност. Миналата година 11 000 атентати, всичките вдъхновени от ислямския фундаментализъм, бяха факт как да докажа, е, че исляма е източник на терористични актове. Достатъчно да се четат вестници. Наистина единствените парламентаристи, които признават това, се намират в тази част на залата. Това е доста странно. Е, наистина, ето, това е доказателство, че сигурността е иллюзия. Благодаря. Колегата Вебер за две минути. Рад Господин председател, госпожо комисар, господин представител на съвета, трябва да признаем, че трябва да поднаредим сред приоритетите си защитата на данните на гражданите. Същевременно наша обща цел е борбата с тероризма – Тоест, трябва да вземем предвид и жертвите на актове, като това, което бе извършено в Тулуза. Съединените щати в рамките на борбата с тероризма, който е едно световно предизвикателство, са наши партньори. Искаме да си сътрудничим с Съединените щати и мисля, че едно разпределение на ролите, според което американската страна е лошата, тя е онази, която се възползва от данните, а европейските органи следва единствено да ги предоставят, не е правилно. Мисля, че и европейската страна може да изиграе активна роля. Всяка държава по силата на суверенните си правомощия може сама да постанови какви данни да предава и по какъв начин. Настоящото споразумение ще повиши правната сигурност. Всички онези, които гласуват против него, гласуват за по-малко правна сигурност. Искам специално да благодаря на госпожа комисаря за това, че изтъкна, че Европейският съюз е по-силен, ако всичките 27 държави членки действат съвместно а не сключват единствено двустранни споразумения разискваме сключването на рамково споразумение за защитата на данните, тъй като този въпрос ще придобива по-голяма значимост в бъдеще. Призовавам американската страна да се отнесе сериозно към исканията на Европейския съюз за разработването на международни изисквания за защита на данните. Ако успеем да сключим подобно рамково споразумение с Съединените щати, ще допринесем и за по-добри стандарти за защита на данните в световен мащаб. Ще защитим и интересите на европейските граждани. Председателят господин Вебер, два въпроса към вас. Ще ги приемете ли? Господин Сахарас. Е, Благодаря, господин председател. Господин Вебер, в провеждане на дебата трябва да проявяваме реалистични позиции и да не създаваме паника. Вие направихте едно доста силно изказване. Достатъчно да видите какво стана в Тулуза, това казахте вие. Но каква е връзката според вас между споразумението и случилото се в Тулуза? Знаем как в Пакистан се предвижда участниците в туризма, как бихте попречили на тези актове, които се, този акт, който се извърши в Тулуза, като складирате лични данни. Нека да бъдем реалисти, да не манипулираме подобни а, трагични събития. Господин Вебер. Колеги. Уважаеми колеги, Специализираните следователи за разследване на терористични актове ще ви кажат, че събирането на данни се извършва, за да се придобие обща представа например за придвижването на терориста, за всички контакти, които е поддържал и така нататък. Никога не съм твърдил, че един масив на данни ще доведе до конкретни резултати. Казах, че трябва да защитаваме интересите на гражданите и че трябва ясно да определим какви правомощия да предоставим на специализираните следователи с цел превенция на терористични актове. Това трябва да вземат предвид онези, които ще гласуват против споразумението днес, а именно, че ще предотвратят предоставянето на определени видове данни господин Албрехт. Уважаеми господин Вебер, уважавам становището ви. Вие казахте, че трябва да сключваме подобни споразумения с трети държави. Как бихте реагирал на запитвания от страна на Саудитска Арабия, от страна на Китай, те с право биха заявили, ако Съединените щати получават подобни данни, защо Европейският съюз не ги предоставя и на нас? Защо не се предвиди правно основание за предоставянето на такива данни и на нас? Как бихте реагирали на подобни искания от страна, например, на Китай или Саудитска Арабия? Трябва ли Европейският съюз да приема всякакви такива искания, независимо от това дали са в съответствие с действащото ни законодателство или не? Уважаеми колега, когато говоря с следователите, те ми казват, че нямаше да можем да разкрием много терористични деяния тук в Европейския съюз, ако не си бяхме сътрудничи с, сътрудничили извинете, с Съединените щати. Затова още веднъж изтъквам, че Съединените щати са наш партньор в борбата с тероризма. И в качеството си на партньор те могат открито да участват с нас в преговорите за подобни споразумения. Не можем да сравним Съединените щати с Китай. Не бих преговарял с всяка една страна. Бих преговарял с САЩ, но не и с Китай. Мисля, че сключването на днешното споразумение ще даде по-широки правомощия на Комисията за упражняване на контрол върху Съединените щати, за контрол върху начина по който те използват предоставените данни. Мисля, че Съединените щати са наш честен и силен партньор в борбата с тероризма. Председателят, още един въпрос към вас, господин Вебер. Господин Лайхтфрид. Vielen благодаря, господин председател. Господин Вебер, вече от доста дълго време ви познавам. Знам, че пламенно отстоявате правовата държава. Ето защо съм очуден от становището ви, от вашето становище и становището на вашата политическа група. Вие заявявате, че приемането на споразумението е желателно, че то трябва да бъде прието, защото в противен случай Съединените щати ще справят каквото си искат. Но това е изнудване, господин Вебер. Не бива да твърдите, че трябва да приемем това споразумение, само защото американците иначе ще си правят каквото си искат. Аз мисля, че даже и да го приемем, те пак ще си правят каквото си искат. Вече бяха поставени три въпроса. Не мога да дам възможности на други да зададат въпрос, защото трябва да продължим дебата. Може да се даде политически отговор на въпроса ви. Ако разгледаме договора, то ще видим, че вие сте на друго мнение но съгласно договора комисията има право на инициатива. Правната служба на комисията заяви, че споразумението е в съответствие с европейското право. ако определени държави членки, определени правителства са против това становище, то те могат да сезират Европейския съд. Но не бива да твърдите, че споразумението е незаконосъобразно. С това заставате срещу становището на правната служба на Европейската комисия. А ако днес отхвърлим споразумението, как ще обясним на гражданите правния вакуум, който ще възникне? Как ще обясним факта, че Съединените щати пряко ще трябва да встъпят в преговори с отделни държави членки и с отделни въздушни превозвачи? Преминаваме към следващия оратор, господин Лопес. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз е, всъщност председателствам е, комисията Либе и доста дълго време, съвсем задълбочено обсъждахме тази тема. В резултат на дебата се проведе демократично гласуване, което изразява мнението на мнозинството е, и 31 е, гласа за е, това споразумение. Това беше гласуването в комисията. 23 гласа против, един въздържал се. Мисля, че това гласуване, този вод е, отразява извършеното по време на преговорите. На първо място ограниченията, които налага това споразумение – и е, това, което искаше другата страна, да се включат всички престъпления е, с, съответните наказания от една до три години лишаване от свобода. Е, също така постигнахме включването на ограничения срок за съхраняване на данните, намаляването на този срок на 10 години с изключение на терористични актове, съхранява на данните до 15 години. Що се отнася до системата ПУШ също и недискриминиращите мерки – също постигнахме а, резултати. Смятам, че тук се утвърждава принцип, който дава възможност на Европейския парламент да участва в преговорите от името на Европейския съюз. Трябва да можем да водим преговори с други партньори, извън САЩ, А, смятам, че ако всички заедно преговаряме, не се предоставя това право само на а, всяка една от 27-те държави членки, ще бъдем по-силни. И на практика това означава, че е, гражданите ще трябва е, да е, прилагат сега действащото споразумение от 2007 година, което не е по-доброто решение. То не увеличава гаранциите, а ги намалява. Така че смятам, че новото споразумение представлява крачка напред спрямо статуквото, дава по-добри гаранции, дава ни общи правни норми авиокомпаниите, които превозват 42 милиона европейски граждани, ще трябва да спазват това, което е залегнало в новото споразумение. Благодаря ви, господин Лопес Агилар. Сега господин Алваро. Една минута. Мисля, че за нас, либералите, не е лесно да вземем решение по този въпрос. Трябва да претеглим различни аргументи, без да се придържаме към догматични становища. Според нас е много важно текстът на това споразумение да е ясен, то не съдържа ясни разпоредби за срока за съхраняване на данните, не може да се определи точно и приложното му поле. Нашата политическа група е известна с това, че поставя на преден план свободата, свободата на личността. Сигурността винаги е в услуга на свободата. За нас е много важно също да защитим интересите на гражданите, на Европейския съюз да постигнем баланс между сигурност и защита на интересите Според нас споразумението не постига подобен баланс, за това ще го отхвърлим. Благодаря, госпожа Сарджентини. Er Благодаря, господин председателю. Да, днес беше спомена даден за пример е, случая в Тулуза. Аз искам да е, кажа няколко думи за този негриец, който през Амстердам стигна до Детройт, а баща му се обади в посолство и каза моят син има нещо лошо на ум. И френските власти също имаха информация за терористите в Тулуза. Така че нашите специализирани служби разполагат с съответната информация. И именно това ще работи в полза на нашата сигурност, ако службите за сигурност правилно използват тази информация. Що се отнася от данните за пътниците, тук става дума за друга политика. В труден период някои хора взимат нерационални решения и събирането на данни по света връзка с тези пътувания в никакъв случай не е ефективна борба с тероризма. Благодаря, госпожо Саргентини. Колегата Фостер за... Благодаря, председателю. Много информативен дебат, но мисля, че загубихме основното – от гледна точка на докладчика изглежда, че 10 години 3000 души са си загубили живота в САЩ. И като човек, който говореше в областта на транспорт от моята група, ние пропътувахме европейските летища, за да бъдат подобрени мерките за сигурност след тези терористични нападения. Така че, според мен, много добре си знам правата на човека, но ако моето правителство не предприеме необходимите мерки, за да ми гарантира сигурността, когато пътувам в Обединеното кралство и извън него, то тогава ще смятам, че не ми защитава и и правата на човека, които имам. Аз не съм доволна от това, че има такива мерки, но все пак трябва да търсим равновесната точка. На 33 хиляди фута над земята. Терористите въобще не се интересуват какви въпроси ще задаваме или няма да задаваме. Над 20 години съм работила в а, въздушния превоз и трябва да ви кажа, че за терористите граници няма, морал няма и нямат и основания да отнемат човешки живот. На тях не им пука. Те просто искат да кажат нещо с това. Така че моя извод, ако ми позволите, е следния. Какво всъщност са тези пътнически данни? Това са много основни данни. Няма кой знае какво допълнително там. И за мен няма никакво съмнение, председатели, че моите колеги в комисията Либе заеха много силна позиция при договарянето, за да защитят интересите на пътниците. И аз мисля, че в споразумението има достатъчно мерки за защита. Тези данни за пътниците играят важна роля и в Обединеното кралство и в САЩ, когато бяха а, разследвани бомбените атентати в а, Лондон и преследване на международни а, терористи. Аз бих настояла този парламент да подкрепи споразумението, защото бе договорено едно силно споразумение, което ще защити всички британски и европейски граждани, когато пътуват по цял свят. Благодаря, председател председателю. Благодаря, казва председателя, госпожо Фостър. Готова ли сте да отговорите на въпрос от госпожа Интвелт? Госпожа Интвелт има думата. Благодаря, председателю. Искам да попитам колегата Фостър дали тя ще продължи да ме обижда и всички колеги, които твърдят, че като се противопоставя на това споразумение, не отчита мерките за сигурност. Имаше възражение срещу споразумението. Моля ви тогава отговорете на въпроса как имиграционната политика, митническия контрол и мерките за здравеопазване имат отношение, когато летите 20 000 метра, 10 000 метра над земята. Аз не смятам, че съм обидила докладчика. Мисля, че докладчика страда от синдром на всезнайкото, мисли си, че вече е специалист по сигурността господин Къркоп и други представители от Министерството на вътрешната сигурност. Обсъждаха това и в нашата комисия. Ние сме готови да ви предоставим достатъчно информация да изготвите доклада, но минаха 10 години и някои от вашите коментари, госпожо докладчик, са толкова наивни. Мисля, че живеете на някоя друга планета мисля, че вие си смятате, че си единствения защитник на правата на човека. Смятате ли, че депутатите в тази зала не смятат, че правата на човека са важни? Разбира се, че смятаме, че са важни. Не сме глупаци и ние не искаме вие да ни наставлявате. Но ние знаем също така, че нашите правителства и политиците трябва да вземат много трудни решения понякога. Не е лесно това и смятам, че това, което сме се договорили е най-доброто. То бе договорено с много усилия и смятам, че комисията комисията много добре ще си изпълни задълженията. Благодаря, госпожо Фостър. Трябва да си сложите слушалките, тъй като има и други хора, които искат да ви зададат въпроси. Господин Албрехт има а, въпрос а, и господин Мораес. Много е интересна дискусията, но моля ви, а, съобразявайте се с времето, което е предвидено и не можем да се справим с пространни изказвания. Uh, Благодаря ви с цялото ми уважение. Искам да ви попитам, при обичайни условия, бихте ли се съгласили, че едно правителство, дали наше или някое друго, има право да се меси в това къде пътуваме, кой ни придружава, колко често пътуваме, колко време прекарваме, колко средства изразходваме за билети, а, дали имаме някакви проблеми с здравното си а, положение защото това може да е оправдано, когато се събират данни, ако така се защитава живота на хората. Обаче, по какъв начин точно могат да защитят от терористични нападения, като събират ето такива а, данни и ограничават правото ни на личен живот? колеги, казва председателя. Може ли ви съобразявайте с предвиденото време? авиолиниите, исторически погледнато, събират данни от всички ни, когато си направим резервация. Това се прави от десетилетия. А, много малко е допълнителната информация, която сега се събира, сравнено с това, което се събираше преди 11 септември. Вие сте права. Къде да теглим чертата? Къде тази информация се явява прекомерна? Да, но тероризма не признава граници. Той е международно явление. И хората, гражданите са задължени да предоставят информация. Може би не желаем да го направим. И за правителствата и политиците трудно да им кажат, за да защитим интересите си, интересите си трябва да събираме информация. Не смятам, че тук има еднозначен отговор. Все пак има кумулативен ефект. Нещата се натрупват с десетилетия след терористичните нападения. Господин Албрехт има думата. Уважаема госпожо Фостър, въпрос към вас. Заявихте, че резервационните данни на пътниците са основна информация, че не се изисква особено много информация от пътниците. Смятат, не смятате ли, че част от тази така наречена основна информация за това кой с какъв полет лети, вече се предава в световен мащаб. Съгласна ли сте също с това, че данните за пътниците включват и много друга информация, като например какво си закупуват те на летището, какви са движенията по кредитните им карти и така нататък, и че това може да е информация, която може да се използва за анализ при разследванията? 15 сини карти. Мисля, че вече достатъчно въпроси поставихте. Госпожо Фостър, бъдете много, съвсем кратка. Отговорът ми е съвсем кратък. Да. Преминаваме по-нататък към разискванията. Господин Боргезио. Благодаря, господин председател. Преди да изложа аргументите си, искам да кажа на господин Лопес Агилар – е, че много балансирано е, проведе дискусията и наистина много достойно изказване направи. Опитахме се да направим е, основателни предложения и тази сутрин, вместо да предприемаме задълбочен философски дебат или правен дебат, по-добре би било да поем своята отговорност, защото важното е да се гарантира безопасността, сигурността на нашите граждани, младежите, безработните, жертви на терористични актове, във влакове, например. Всеки има право да живее в безопасност, независимо от нашите политически възгледи. И като представител на групата на евроскептиците, мисля, че може да се гласува само за това споразумение. Не защото не зачитаме неприкосновеността на личния живот, но смятаме, че терористичната заплаха застрашава целия свят и може да приеме и ядрени измерения. Благодаря. Това споразумение несъмнено не предлага достатъчно ниво на защита на личните данни на европейските граждани тъй като данни могат да се предоставят по осмотрение на органите на Съединените щати и на трети държави. Споразумението не се представя за ратифициране на Американския конгрес. Ако, например, в продължение на дълъг период от време може да се наблюдава движението на ръководни служители от Европейския съюз, от деловите среди, то се съмнявам, че Съединените щати няма да се възползват от това, за да придобият някаква представа за економиката в Европейския съюз, за да извършат економическо разузнаване. Мисля, че Европейската комисия можеше и може да извоюва по-добри условия по това споразумение. Господин Бусотил. Същината на въпроса при гласуването е следната. Трябва да отговорим на въпроса дали това споразумение намира равновесната точка между целите, които искаме да бъдат постигнете, а именно защитата на гражданите, сигурността и защитата на личния им живот. Мисля, че именно в този контекст трябва да направим преценка за това споразумение. Преди да кажем да или не, това трябва да направим. Моя отговор е да. Смятам, че е намерена равновесната точка в това споразумение, въпреки че аз пръв ще си призная, че споразумението не съответства изцяло на очакванията ни за защитата на данните и не съставлява а, основна крачка напред. Има две причини, поради които трябва да подкрепим споразумението. Повечето вече бяха споменати. Споразумението е по-добро, отколкото липсата на споразумение. Пак с оглед на сигурността, но също така и с оглед на защитата на личния живот. Споразумението осигурява по-добра рамка за защита на данните, отколкото споразумението от 2007 година и а, много по-добра от тази, по двустранните споразумения, които бихме подписали при липсата на това споразумение. Данните, както вече бе казано, ще продължават да се предоставят без мерките за защита. На второ място, трябва да си признаем, че САЩ имат право да изискват всички данни за лицата, които искат да пътуват в Штатите. Така че това, което ние се опитваме да направим, е да осигурим неприкосновеността на личния живот на пътниците. Без това споразумение би могло да се получи така, че ще има възпрепятстване на въздушния трафик, изключително дълго време за изчакване и никаква защита на личните данни. И на последно място, да, няма съмнение, че обработването на пътническите регистрационни данни ще спомогне за по-голямата сигурност. Това не трябва да е табу в този парламент. Не бива да казваме, че сигурността на нашите граждани не е също толкова важна, колкото и техните права. Да, не е идеално това споразумение, но така ще обслужим интересите на гражданите по-добре. Благодаря, господин Босотил. Готови ли сте да отговорите на въпрос от господин Лопес? Грация, президенте. Сеньор Босотил. Благодаря, господин председател. Господин Бозотил, Знаете, че в националните парламенти, е, с тях само е, три е, парламента са включили събирането на тези данни. Знаете ли, че Великобритания и Франция са включили тези данни за, при графата борба с тероризма? Дания само за терористични актове събира подобни данни. Е, знаете ли, е, че този дебат се води в националните парламенти и както беше подчертано тук, доклада на службата за, на органа за звене на личните данни и във всяка една от държавите тази е, служба смята, че се нарушават основните права. Да, зная това, но и знае, че според нас споразумението за пътническите данни и ефективната борба срещу тероризма е, предполага и изграждане на такава система и в Европейския съюз. Основният недостатък в аргументите на онези, които се противопоставят на споразумението се крие именно тук, защото смятат, че не се защитава неприкосновеността на личния живот. Да, но без това споразумение още по-зле ще се защитават личните данни на нашите граждани. Именно за това моля противопоставящите се на вас споразумение да го подкрепят. Благодаря. Казва председателя госпожа Сепел. Терористичните актове преди няколко години бяха повод за въвеждането на мерки като предаване на резервационните данни или съхраняване на телекомуникационни данни. Но в момента говорим за прилагането на подобни мерки по отношение на организираната престъпност – и на тежки престъпления. До момента обаче тези мерки не са довели до особени успехи. Госпожа комисаря твърди противоположното. Тя казва също така, че някои данни ще се съхраняват само в рамките на 10 години. Но защитата на данните трябва да се осигури на още по-ранен етап – Какви ще са последиците от конкретното споразумение? То ще доведе до съхраняването на данните на милиони граждани, не будещи никакво подозрение за почти всякакви цели. Правителството на Германия на страницата си в интернет посочва, че пътуващите до Съединените щати могат да бъдат изправени пред опасност от лишаване от свобода <clears throat> за няколко години в Съединените щати, дори когато няма никакви конкретни основания за това. Всеки един съд може да изиска подобни данни. Приложното поле на споразумението е много широко. То дава възможност за последващо предаване на данните на компетентни органи в трети страни. Това буди особени опасения. Освен това, не се предвижда участието в процеса на органи за защита на данните. Да не говорим за това, че в Съединените щати постоянно се заподозряват определени лица в тероризъм. Те биват задържани за срок от повече от няколко години, понякога без конкретни фактически основания. Според мен приложното поле на това споразумение е прекалено широко. Гражданите могат да бъдат подведени под отговорност на общо основание. Оставяме ги на произвола на американската съдебна система. Господин Албрехт запита дали не трябва да се срамуват у нези, които ще подкрепят споразумението. Не мисля, че някой от нас трябва да се срамува за решението, което ще вземе, но изразявам особено големи опасения във връзка с последиците от това споразумение. Напълно съм убедена, че не трябва да го подкрепяме. Госпожа Гексбек, е, да, е, тези съкръщения, които непрекъснато тук се споменават, като би на данните, наистина будат тревога у европейците, които не знаят какво крият тези съкръщения, каква е реалността. Прекалено надзор над всички пътници, е, за да пътувам с самолет до САЩ, се събира информация за моето здраве, за хранителните ми предпочитания и така нататък. В наистина вълнуващата дълга дискусия днес искам да изискам гаранции, които да бъдат като червена нишка, така че да постигнем споразумение от страна парламента. Днес нямаме така, такива гаранции нито като пропорционалност, нито като сигурност и това Грайм Уотсън подчерта. А, госпожа Фостер също а, каза, че няма кой знае какви важни данни в а, а, данните, но това не е така, според мен. И а, тук ни се каза, че няма да постигнем нищо повече от постигнато до тук. А, но наистина не можем по този начин да отстъпваме от отговорността си трябва да създадем баланс между сигурността, борбата с тероризма и защитата на свободите и правата. И за това ще гласувам против това споразумение. Госпожа Флотър, следващият оратор. Да, от началото на тази дискусия не много колеги казаха, е, че това споразумение е, не накърнява основните права. Някои казват, това е по-добре от нищо е, и в крайна сметка оставяме малко да се отнеме от правата ни. И това в крайна сметка се казва тук от сутринта. А всички ние знаем, че борбата с тероризма, за да бъде ефективна, и не за да отговаря на международни изисквания, е основното условие е, спазването, зачитането на основните права и свободи. И смятам, че ако ако не поемем нашата политическа отговорност, да няма да има кой знае какъв резултат от това споразумение, защото миналото показва, е, че европейските граждани могат да разчитат само на Европейския парламент. Ние на тяхна страна ли ще бъдем или ще отстъпваме пред заплахите, защото нека се вслушаме в миналото е, да не споменаваме за ЦРУ незаконните действия, изтезанията на нашите територии и така нататък. И кой изправи, изрази своя глас срещу подобни действия. Когато се излиза от правните рамки, това наистина е сериозен въпрос. Приемате ли въпрос от госпожа Фостър? Госпожа Флотр, приемате ли? Да. Съвсем накратко по коментара, който бе направен. Всички граждани са против това, каза тя. Аз не знам, че нашите граждани още знаят за това. Какво искат гражданите на Европейския съюз? Те искат правителствата им да поемат своята отговорност. Когато те пътуват из страните, да го правят свободно, да пътуват из Европа, да пътуват из света свободно. И а, правителствата да поемат отговорност за сигурността. И тогава правителствата трябва да вземат трудните решения. Когато обикалям избирателните райони, и сигурно съм вие го правите, и във Франция предстоят избори, сигурно знаете, че гражданите не са наясно какво означават пътническите регистрационни данни. Те просто искат сигурност. Това очакват. Госпожа Флотр, да, аз казах, че е тук в нашата дискусия никой не отрича факта, че а, отнемаме от правата на гражданите. И а, да, вие наистина влушавате положението си, защото а, гражданите все по-лесно могат да бъдат контролирани, те дори не са в течение на това. И те наистина могат да бъдат включени в една американска система за борба с тероризма, с а, арести а, и така нататък. Европейските граждани трябва да са в течение на съдбата, която им обещавате, госпожо Фостер. Председателят, следващият оратор. Господин Еренхаузер, през 2010 година Европейският парламент с мнозинство прие две резолюции. В тези две резолюции парламентът постави ясни условия. Факт е, че настоящото споразумение е против тези условия. Първо, не се изключва изготвянето на профили на пътниците. Второ, възможно е да се прилага метода ПУЛ за изтегляне на данни. Трето, няма точни разпоредби за защитата на данните. Не се уточнява каква, за каква цел ще се събират големи количества данни. Европейската комисия не направи нищо за изясняването на тази цел. Ясно е, че споразумението е в разрез с съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, в разрез и с хартата на основните права на Европейския съюз. За това аз ще гласувам против. Призовавам и колегите да гласуват против, тъй като споразумението не отговаря на поставените от нас условия. Благодаря, господин Мауро. Е- Благодаря, господин председател. Мисля, че тези е, несигурност на това споразумение може да бъде разбрано, ако се позовем на бележка, направена от съвета и комисията, когато говориха за значителни е, отстъпки, е, които са направени. Да, това различно от прерогативите на правото. Става дума за по-скоро култура на неполитически въпрос при отношенията, взаимоотношенията между европейските институции и американските власти. И именно за това американските власти, вместо да обсъждат въпроса с институциите, обсъждат възможността за отделни дискусии. И независимо от обективността на фактите, трябва да проявяваме интерес към сигурността, но трябва да видим и крачките напред, успехите, които са постигнати защото единната силна позиция на Европейския съюз не може да бъде изградена от днес за утре и а, тази способност не може да бъде прехвърлена на европейските институции и гарантирането на правата на всички европейски граждани. Това е нещо, което ние изпълняваме ежедневно. И колегата Агилар много добре подчерта това. Задълбочена и оживена дискусия се проведе тук. И за това е италианската делегация в НП убедено ще гласува за това споразумение в очакване на нещо по-добро. Благодаря ви, господин Мауро. Сега давам думата на следващия оратор. Благодаря, председателю. имаме право на съгласие по това споразумение тук в Европейския парламент. Ние отхвърлихме споразумението не заради само съдържанието, но и липсата на допълнителни данни. не бяха спазани и условията, поставени от Европейския парламент по време на преговорите. В резултат на отхвърлянето на споразумението тогава бе проведен диалог с комисията Либе и с комисията и някои от нашите препоръки и искания бяха отразени в новото споразумение което все още е неприемливо. Но, въпреки това, ние трябва да подкрепим споразумението. В противен случай данните ще постъпват в САЩ, така или иначе без е, някакви единни гаранции за правна защита или пък проследяване на случващото се с данните. Альтернативата би била двустранни споразумения между държавите членки и тогава позициите им ще бъдат отслабени спрямо САЩ. Затова подкрепям споразумението тъй като то създава възможност Европейския съюз и парламента да получават информация за случващото се с данните и прилагането на споразумението. Ако сметнем, че е необходимо, можем да започнем преговори отново Необходимо е да се проследява обработката на данни и да имат някаква сигурност а, авиолиниите. Затова препоръчвам на комисията много внимателно да следят прилагането на споразумението, употребата и обработката на данните и да докладват пред парламента, ако установят, че не се спазват изискванията за защита на данните на гражданите Европейския съюз и ако те не се спазват, да започнат преговори отново Господин Николай има думата. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че този парламент може да приема различни мнения и съм убедена, че ние всички знаем, че е, риск, терористични актове и организирана престъпност е един международен риск. Имаме нужда от правни рамки и именно заради това се стигна до преговорите по това споразумение. И дори е то да не е съвършено, както беше подчертано, все пак дава някакви гаранции, дава сигурност за зачитане на правата и свободите. Съгласна съм, че личните данни трябва да бъдат защитавани, но гражданите имат право и е, на е, защита на е, основните си права и правото на живот е сред тези права. И факта, че може да се преговаря, да се осигурява надзора, нямаме никаква причина да не оказва доверие на Европейската комисия и на съвета. Всичко това са аргументи в полза на това споразумение. Следващия оратор, благодаря ви. Е, да, то, това споразумение с една ръка дава нещо, с другата ръка го отнема. Казва се, че данните ни няма да бъдат съхранявани повече от 6 месеца, но пък от друга страна се казва, че могат да бъдат съхранявани и 15 години. Е, могат да бъдат е, предмет на жалба, но според американските нашето законодателство, само при нарушение може да бъде сезиран съда, а тези данни при определени обстоятелства могат да бъдат и използвани. Може би това споразумение ще си загине от собствена смърт, но ако ние подкрепим споразумение, което не ни дава гаранции в съда, това е наистина лоша услуга на европейската демокрация. Днес наистина има сериозен проблем в Европа. Загубата на доверие в политиците. Госпожа Фостер казва, че никой не знае какво представляват ПНР данните за пътниците и можем ли да приемем, че един гражданин може да се обърне не може да се обръща към съда. Въпрос към вас от господин Фос. Приемате ли този въпрос? Луи, следния въпрос към теб. Каква според теб е альтернативата на не сключването на това споразумение? Альтернативата е неконтролирано предаване на данни на Съединените щати. Не разбирам аргументите, според които от споразумението ще проистъкат неблагоприятни последици за гражданите, че те ще бъдат затруднени. Процедурата за гражданите трябва да бъде упростена, а не осложнена. Благодаря за въпроса. Въпросът е следният. Ще легитимираме ли нещо, което е в разрез с основните права в Европейския съюз? Това е основният въпрос. Американците имат достъп до всякакви видове данни. Те ще имат достъп до данни, предавани от нас, но ние няма да имаме достъп до данни, предавани от тях. Въпросът е дали след време ще сме готови да сключим подобни споразумения. Госпожо Фостер, приемате ли въпрос? The... Искам само да кажа на преждеговорещи. Ако искате да ме цитирате, поне ме цитирате точно. Знаете много добре, че не това казах, що се отнася до гражданите и доколко те са наясно с регистрационните данни. Ако ще си разменяме ефтини реплики, нека го направим извън залата. Ако водите политически спор, то а, не би трябвало да сте тук. С радост ще ви отговоря, госпожо Фостер. Цитирам ви точно. Вие казахте, че не сме тук да слушаме лекции от вашата страна. Да, но нека ви каза, че вашите граждани са ви избрали, за да слушате нашите лекции, за да слушам аз вашите лекции. И това, което не приемам от вас е, че вие ни твърдите, че ние сме забравили това, което се случи на 11 септември. Аз никога не бих направил подобно изказване, но затова не а, обиждайте тази част на залата. Ние не сме забравили за жертвите на тероризма. Je donne maintenant la parole à Madame Wertmann pour euh, une minute. Уертман за една минута. Имате думата. Всички смятаме, че Европейският съюз и Съединените щати трябва да защитават сигурността на всички граждани. Съвместните усилия на двустранно равнище са извън всякакво съмнение. Всички сме съгласни с това. Но нека още веднъж ясно повторя. В член 16 на договора за функциониране на Европейския съюз, както и в член 8 на Хартата на основните права, се предвижда правото за защита на данните. Ще ви цитирам Споразумението, което разискваме днес, разпоредбите в два от неговите членове са в разрез с защитата на данните. Те не предоставят допълнителни права на европейските граждани. Призовавам комисията да извоюва приемлива за гражданите альтернатива. Сигурността без свобода е равносилна на репресии, а свободата е уязвима, ако не се гарантира сигурност. С други думи, трябва да се постигне баланс между сигурност и свобода. Господин Енгел за две минути. Благодаря, госпожо. Все още оставам, че това, с впечатление, че това споразумение не, не засяга толкова сигурността, а по-скоро защитата на личните данни и създаването на европейска правна рамка за прилагането на практиката в САЩ по отношение на пътническите данни. Да, САЩ могат да се държат както искат, що се отнася до това, което изискват като информация за лица, навлизащи на тяхната територия и могат да, да решат дали да... А ние можем да решим дали да спазваме това или не. Няма никакво съмнение, че САЩ ще направят всичко възможно да постигнат своите цели. И тук е въпроса, защото в крайна сметка тук става дума за едно а, споразумение, а, което трябва да бъде прилагано. А, САЩ нямат Лисабонски договор, те имат а, Конгреса и Сената, който да защитава техните интереси и има правата да ратифицира споразумения, международни споразумения. И президентът на а, САЩ а, а, взема това решение и не може да бъдат възлагани права, които не съществуват по действащото право в САЩ. Колкото и да съжалявам, и тук изразявам мнението на групата, без която ще трябва да гласувам, аз не мога да приема едно споразумение, което на практика не променя онова, което се случва и не може да го постигне. С това споразумение никой няма да намали опашките, на които ще трябва да се стоим, никой няма да бъде третиран по-добре на границата при влизането в САЩ САЩ и няма да се повиши качеството на защита на данните. Защото ако възникне необходимост, щатите ще кажат, че предвид действащите мерки, то те са непроложими по силата на американското законодателство. Съжалявам, господин председател, но не мога да гласувам за. Благодаря, господин Негел. Е, господин Друца за една минута. Благодаря, госпожо председател. Трябва ясно да е, посочим, да подчертаем е, несъвършенствата на това споразумение. Наистина изказаните резерви са напълно основателни, това е очевидно. Но въпросът е следващия. Има ли друг вариант? Как можем да запазим по най-добрия начин правата и сигурността на европейските граждани? При сегашната ситуация, това споразумение, което трябва да по което трябва да гласуваме, има много слабости, но все пак трябва да а, го гласуваме. А, освен това, Европейския парламент, а, искам да подчертая това, трябва да а, гласува по едно международно споразумение. Когато става дума за международно споразумение, трябва да се отчитат и други факти. Какво е бъдещето на сътрудничеството между САЩ и Европейския съюз? Каква роля искаме да играе Европейския съюз в бъдеще? Европейският парламент иска да играе, да има по-силна роля. Това би било нещо а, отлично в международната сфера. Но ние трябва да покажем, а, че поемаме нашата отговорност и можем пълноценно да играем тази роля. Следващият оратор. Благодаря. Да, подчертах какво е моето мнение. А що се отнася до заплахите пред САЩ и европейските страни, това споразумение има роля да се бори с тази престъпност. Що се отнася до стратегията на Европейския съюз и Стокхолмската програма, наистина необходимо е сътрудничество с трети страни чрез обмен на информация. Данните, които ще бъдат съхранявани, могат да се използват с превентивна роля и възпиране на тази престъпност, но нищо повече. Спрямо споразумението от 2007 година а, има положителни а, промени и а, при оценка на данните и осъществявания надзор, да не забравяме и възможността гражданите да могат да заличават някои данни, също така възможности за сезиране на съда. Според споразумението се спазва принципа на пропорционалност. Наистина това отговаря на принципите за общ интерес, правата и свободите. И има две възможности пред нас. Да гласуваме за споразумението, осъзнавайки а, несъвършенствата му, или да гласуваме против. Във втория случай можем да а, достигнем до а, двустранни споразумения, и дали ще се гарантира съответното равнище, високо равнище на защита на личните данни. Трябва да бъде спазено европейското право и пътниците трябва да могат да спазят своите права. Аз съм за това споразумение за борба с тероризма и трансграничното споразумение. Синя карта приемате ли да отговорите? Да. Господин Лайфриц. Господин Диас Демерас, споменахте стратегията на Европейския съюз за борба с тероризма. Това споразумение трябва да се постави в контекста на тази стратегия, но то засяга и основните права на гражданите в Европейския съюз. То ще ги ограничи до много голяма степен. Ще ви цитирам споразумението SWIFT, ще ви цитирам акта. Не се ли опасявате, че всички подобни актове са прекалени? Не смятате ли, че те прекомерно ограничават правата на европейските граждани? Благодаря, драги колега. Може би не ме чухте добре. Имах предвид стокхомската програма и политиката и стратегията за сигурност. Но вие говорите езика на Гьоте, аз езика на Сервантес. И за щастие преводачите са тук, за да ни помогнат. Вие говорите за впечатление, за усещане, аз говоря за опита си. И на базата на моя опит, аз съм за пионер данните. Председателката, госпожа Гиом, за две минути имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая два важни факта. Ние не сме против пионер данните ПНР данните. Е, освен това, борбата с тероризма е основен приоритет. И ако все пак приемем, че става дума за компромис, който по дефиниция е несъвършен и на този етап аргументите не могат да ни убедят всички да гласуваме за това споразумение. Наистина бяха постигнати успехи и напредък, но недостатъчно. Е, наистина с принципите за пропорционалност е, е, не са спазени, има ограничения, има много дълъг списък от резерви. И за жалост това е факта. Това споразумение трябва да гарантира висока степен на защита. Трудно схващам логиката на изявлението на комисията която ни казва, че парламента ще бъде информиран. Слава Богу, че това е така. Комисията трябва да преразгледа в последствие своята позиция. За щастие, отново казвам аз, но това има висок процент на несигурност. Благодаря, госпожо Гиом. Сега господин Коелю. Две минути. Сеньор президент, е благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин председател на съвета. Ясно е, че споразумение между Европейския съюз и САЩ по данните за пътниците е най-доброто решение, по-добро от двустранни споразумения. Важно е да има по-голяма правна сигурност и степен на защита на личните данни. Наистина отчитам значителните усилия, положени от госпожа Малстрам. За жалост, окончателният резултат далеч не е от това, което можем ние е, да приемем с нашия вод. Аз ще се въздържа, защото няма по-висока степен на защита на европейските граждани. Има някои подобрения, да, ратифицирането или заличава, възможност за заличаване на данните и други това, което е записано в член 23. Но тези права ще бъдат спазвани само ако са част от американското законодателство и ако участва Конгреса. случаят не е такъв. На второ място при е, Австралия беше системата Пуш, а тук е, има възможности за пул системата. А САЩ като суверенна държава могат да поискат информация за е, всички лица, които проникват на тяхната територия. Но не може чрез авиокомпаниите да се стига до тези данни трябва да се е, даде възможност на специализираните служби и на трети страни да разполагат с е, съответната информация. Споразумението от 2004 година не дава възможност да се ползват чувствителни данни. Е, тук се дава такава възможност. На трето място удържава се срока за съхраняване на данните за неопределен период от време. Благодаря на госпожа Инфелд и на господин Фос, докладчицата в сянка. Следващия оратор. Комисария Благодаря. Правилно казахте, че споразумението не е идеално. Ако беше, то тогава щяхме да водим дебата по друг начин. Но това е едно споразумение между две страни и едно споразумение е по-добро от липсата въобще на споразумение. За това смятам, че сме постигнали напредък, независимо от недостатъците. Всъщност, така даваме възможност за допълнително усъвършенстване и избягване на тайни споразумения, които знаем, че са съществували в миналото държавите членки, някои от държавите членки са имали такива. А, когато едно споразумение се обсъди в парламента и се ратифицира там, това е голям напредък от политическа гледна точка. Европа сега е седнала на масата на преговорите с САЩ и пряко участва. А, бих искал да благодаря на моята група, която ни позволи да гласуваме по съвест и италианските социал-демократи ще гласуват за. Благодаря, господин Сасоли. Сега имаме спонтанни питания, но преди това имаме синя карта. Въпрос с синя карта. Няма да мога да дам думата на всички, тъй като ни чака второ разискване. Микро, микро.

спрямо единствената възможна альтернатива. Знаете ли в какво се състоят международните споразумения? Те се основават на компромиси, на взаимни компромиси. Ако не приемем споразумението, каква альтернатива ще предложим на европейските граждани? ще можем да им предложим единствено възможност да не пътуват до Съединените щати. Госпожо председател, нека проявим някакъв минимален реализъм. Разбира се, споразумението не е съвършено. Но каква друга альтернатива можем да предложим? Ако не сключим споразумението, ще се сключват двустранни споразумения с държавите членки, които няма да имат никаква публичност. Това споразумение е съществено подобрение в сравнение с споразумението от 2007 година. То е значителна крачка напред към подобряването на нивото на защита на данните на гражданите. Споразумението гарантира както свободата, така и сигурността на гражданите. Благодаря, госпожа Гомеш. Една минута. Да, това споразумение поставя сериозни проблеми. Европейските граждани няма да имат възможност да се обърнат към съда в САЩ, т.е. не разполагат със същите права. Но това споразумение е по-добро от това от 2007 година, както и от двустранните споразумения, какъвто е случая с Португалия и ратифицираното споразумение поколение срещу това, което беше казано за защита на личните данни. Двустранните споразумения е, ще бъдат далеч по-слаби и по-лоши. Това споразумение ще даде по-добра възможност за защита на гражданите и парламента ще може да упражни контрол по изпълнянето. Затова ще гласувам за. Господин Николашчик. Благодаря много, госпожо председател. Е, е, комисарка, odhodlanie уния и членски členských за zefektívniť. Благодаря. Мисля, че нашата решимост в борбата срещу международния тероризъм ще бъде по-ефективна. Предвиждат се по-добри мерки за защита на данните, съобразно европейските норми данните няма да могат да бъдат използвани или с тях няма да бъде злоупотребявано в ущърп на европейските граждани. Трябва да уважаваме принципа на пропорционалността и защитата на данните. Събирането, обработката и съхранението на данните трябва да са съобразени с строги правила и трябва да има Надзор. Има много неща, които остават неясни и сегашното споразумение не предвижда достатъчно гаранции. Благодаря на господин Миколачик. Господин Пашко има думата. Днешното споразумение е с на новия баланс между любопитните държави и ограниченото право на лична непрекосновеност на гражданите. Няма да се спирам на техническите въпроси, но ще кажа три неща преди да се грижим за прехвърлянето на пътнически данни, трябва да помислим за съдържанието на събраните данни. Аз не виждам относимостта на моето членство в профсъюзите, когато си резервирам полет. На второ място, тези данни не стават публично достояние, а просто при събирането тук в Европа и на трето място нашите американски приятели искат тези данни, за да ги сравнят с данните, които вече са събрали по други пътища. Предвид всичко това, опасявам се, че нямам альтернатива, а трябва да одобрим това споразумение и аз ще го направя. Благодаря. Um, <laughs> Седя тук от 9 сутринта. Удивен съм не чух и две думи, свързани с правоохранителна дейност. Излязох да пия кафе, може през тези две минути някой да е споменал правоохранителна дейност. Бяха казани някои смислени коментари. Аз не съм американец, няколко години съм живял в САЩ и се опасявам, че някои от елементите на тази дискусия днес са отражение на погрешното разбиране за мотивацията и намеренията. Бих искал да попитам някой от преждеговорищите от ляво тук в залата. Ако някой дойде в вашия дом, няма ли да поискате да разберете, що за хора са те, за какво са дошли? у вас? Какви намерения, какви мотиви имат за да дойдат? Всичко това е толкова абсурдно. Аз бих искал да разбера кои са и въобще не разбирам защо се спори тук. Аз ще гласувам за споразумението. Безусловно. Благодаря. Госпожа Майска. Госпожо председател, госпожо комисар Малмстрём, Уважавам усилията ви за постигането на по-добро споразумение, на усилията, които положихте за изготвянето на настоящето споразумение. Но според мен то не е добро. Приемам това, което каза колегата, именно, че искаме да узнаем, що за хора влизат в дума ни, но съм против съхраняването на данните за по-дълъг период. Госпожо комисар, заявихте, че след 6 месеца данните се анонимизират, но вие самата казахте, че те ще се анонимизират едва след 6 месеца. Данните така или иначе ще се събират и предават. Господин Фос каза, че до момента не е имало жалби. Това за мен не са основания да гласувам за споразумението. Сключихме споразумение с Съединените щати за въздушния трафик, въпреки че то не бе изгодно за нас по някои аспекти, но ни бе изгодно от економическа гледна точка. Съгласна съм с една германска колега, която каза, че е по-добре да не приемем закон, отколкото да приемем лош закон. Благодаря, госпожа Прендергаст. E Колеги, сериозно съм загрижена във връзка с това споразумение от гледна точка на необходимостта на предаване на данните и приложното му поле. Мисля, че събирането и предаването на данни за целите на борбата с тероризма не се основава на достатъчни фактически основания. Обедена съм, че комисар Малмстрём е успяла да договори максимално силни правни гаранции от името на Съюза и неговите граждани. Отхвърлянето на споразумението няма да предотврати предаването на данни на Съединените щати по силата на двустранни споразумения. Това трябва да се вземе предвид, ако парламентът иска да застане на една разумна и отговорна позиция. Госпожа Флашикова Бенова. Ďakujem благодаря, госпожо председател. Колеги, почти всичко казахме вече. Много бих била неудовлетворена, ако тази дискусия а, ще се разглежда като про- и антиамерикански настроения. госпожа комисаря направи максималното, за да се стигне до едно добро споразумение, което миналия май ние отхвърлихме. В същото време, ако САЩ искат да градят добри партньорски отношения в борбата срещу тероризма и организираната престъпност и сътрудничество в Европейския съюз, то тогава би било добре нещата да са балансирани. Нямам никакви съмнения, госпожо комисар, че вие сте направили максималното, за... но сте постигнали само това, което САЩ са ви позволили да постигнете. В това споразумение има твърде слабости и аз не мога да гласувам за него. Аз искам комисар Маустром не само да знае, че групата Ауди цени нейната работа, но също така, че убеди голяма част от групата Ауди да гласуват за това споразумение. Декларацията, която тя ни предлага, според мен е много ценна. По-конкретно, заявената готовност за въвеждане на механизми за преразглеждане на споразумението, особено предвидените ограничителни мерки по член 4. Тя казва и аз поделям това мнение по отношение на член 4 алинея 2 до 4. А, ние ще следим какво ще прави тя и аз съм убедена, че ще бъде бдителна и ще ни докладва, така както обеща, а, по време на първия преглед и последващите прегледи. Поздравяваме за постигнатото и тя ме убеди да гласувам за. Господин Пешка. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. V roku 2007 uzavrela Európska únia so... През 2007 година Европейският съюз и САЩ сключиха споразумение за използването и предаването на личните данни на пътниците с цел легитимиране предаването на лични данни на гражданите на Европейския съюз на Американското Министерство на вътрешната сигурност. През май миналата година отказахме да одобрим това споразумение, тъй като в него не са взети предвид стандартите на Европейския съюз за обработване на личните данни. Настоящото споразумение, което обсъждаме днес, води до по-високо ниво на защита на личните данни. Въпреки това, редакцията на текста все още има някои недостатъци, за това го отхвърлихме миналия май. Отчитаме, че текстът е опит за постигане на компромис. Въпросът обаче е дали сме готови да отворим вратички за накърняване на основните права на нашите граждани. Не мисля, че сме готови да направим това. Процедурна бележка. Съжалявам, госпожо председател, за това, че е, преди прекъсвам, е, но е, е, преводачите на английски и френски са направили сериозна грешка, превеждайки ме. Аз обясних причините, по които не мога да подкрепя това споразумение, но е, не знам е, дали на други езици не е казано тъкмо обратното. Искам да подчертая отново, че ще се въздържа така както казах и в изказването. Да, разбира се, отбелязваме си това, казва председателката, сега госпожа Морвай. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, до къде може да стигне Европа? Къде са ограничителните линии относно това, което можем да приемем и да позволим на САЩ? да ни наложи по отношение на правата на човека в борбата срещу тероризма. Те приемат закони, които нямат никакво отношение с борбата срещу тероризма. Така е от десетина години задържат лица без справедлив процес и без основания. Това е неприемлива за нас практика. Така или иначе, ние знаем, че са изградили тайни центрове за задържане и продължават с практиката си там. Това разискване знам, че няма голямо отношение, но все пак трябва да теглим черта. Сега. Имаме още една дискусия, така че а, има процедурно предложение. Ihre Sitzungsführung in Frage stellen wollen. Das machen Sie hervorragend. Ich hätte едно предложение за бъдещата ни работа. Исках да участвам в процедурата на спонтанните изказвания. Бях се записал предварително, мисля, че би било добре да се даде думата на онези колеги, които са присъствали на цялото разискване, а не на онези, които идват към края и искат да вземат спонтанно думата. Моля да ме извините, да. Наистина имаме гласуване в 12, а преди това имаме още една, един дебат. Благодаря ви за вашата бележка. Сега ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за изключително добрите разисквания, за сътрудничеството с комисията Ливи, докладчика, докладчиците в Сянка. Нека отговоря набързо на няколко въпроса по приложното поле. Целта е да се води битка срещу тероризма и тежките трансгранични престъпления, при които присъдата е над 3 години затвор. Няма никакви допълнителни цели. Що се отнася до жизненно важните интереси, това са интересите свързани с живота, и инфекциозните заболявания. Има четири случая, които сме установили, когато направихме прегледа между 2007 и 2010. И само в тези четири случаи имаше предаване на данни, но нямаше нищо общо с европейски данни. В някои от европейските конституции съда може да поиска такива данни да бъдат предоставени, за да се докаже, че лицето е било в самолет но и само веднъж е направено това, когато направихме прегледа. Така че това наистина са много редки случаи и много добре документирани. Що се отнася до предоставянето на данни при поискване или автоматично? Нормата е при поискване и това беше приветствано от Сдружението на авиопревозвачите в Европа и в света голямото мнозинство от тези превозвачи вече използват този метод на предоставяне на данни и в същото време се съобразяват с изискванията за внедряване на такива системи. По отношение на правната защита, всеки може да обжалва пред съда, когато има взето решение, което води до на нарушаване на правото на ползване данни по силата на закона за свободата на информацията а, има програма за защита по тази линия. Тя въжи за всички решения на американското правителство. Може да бъде направен преглед по, съда, на, по реда на съдебния надзор. И сега за съхранението на данните. Данните, които вие подавате, са данните, когато се а, регистрирате и си направите резервация. А, там не пише какво възнамерявате да купувате на летището. Аз не знам колко добре информирани са пътниците за всичко това, както каза тук госпожа Фостер. Но ние сме задължени да осведомим пътниците. Затова и това е предвидено по а, споразумението. Що се отнася до профилирането по член 7 и 9, това е забранено. Вече бе казано САЩ, както всички други държави, имат право да изискват данни за физически лица, които възнамеряват да кацнат на тяхна територия. Те го правят днес, правеха го в миналото, ще го правят и в бъдеще както правят и повечето държави членки. И сега ние преговаряме, очаквам да водим такива разисквания в бъдеще, договаряме за Европейска система за пътнически данни. Защо? Защото смятаме, че това е много важно средство в борбата срещу тероризма. Още по-важно е обаче така водим битка срещу наркотрафика и трафика на хора. Това, което се очаква от нас да направим е да предоставим гаранции прехвърлянето на данни да става съразмерно, ограничено, с много силна защита на основните права на гражданите. Това е колективно наше задължение. Ви поискахте от комисията да предоговори споразумението от 2007 година. Това го направихме. Всички заедно го направихме с вашата силна подкрепа, с подкрепата от парламента, указанията на парламента, вашите резолюции и подкрепата на съвета. Споразумението не е съвършено. Разбира се, не постигнахме на 100% това, което очаквахме. Така е. Но по всички а, линии можем да кажем, че това споразумение е по-добро и затова очакваме подкрепа. За нас то е изключително важно, то е важно и за вас. Ще имаме възможност за преглед и тогава ще присъстват експертите по защита на данните и поемам ангажимент пред вас, както го направих и в декларацията, за пълна прозрачност по всички стъпки на прегледа на споразумението. Благодаря. Давам думата на господин Пацстров от името на съвета. Благодаря ви много. Бих искал преди всичко отново да ви благодаря за възможността, която ми се дава да се включа в този дебат. Това е много важна тема, която обсъждахме днес. Дебата добре показа е, значимостта на този въпрос за всички нас. По време на дебата стана ясно колко труден е този въпрос и много от тревогите, които бяха изказани, задълбочено се обсъждат. Но подобно на комисаря Мелстром, искам и аз да подчертая, че председателството смята, че това споразумение е значително по-добро от действащото в момента. И основният въпрос, на който трябва да се даде отговор, е именно този – това споразумение е по-добро от предишното, ще ни даде по-добри възможности да засилим борбата с трансграничната престъпност. Разбираме тревогите, които бяха изказани по отношение на това предложение, но смятам, че аз и комисаря Астром изложихме нашите обяснения и посочихме а, сериозния подход към изказаните от вас съображения. А, всичко това беше обсъдено в съвета И а, в заключение искам да подчертая, че това споразумение не означава край на диалога с А, САЩ по използването на данните за пътниците. В споразумението е записано, че то подлежи на допълнително усъвършенстване, особено по отношение на приложното поле. Смятам, че това е една добра първа крачка напред при използването на тези данни. Разбира се, ситуацията може да бъде подобрена но наистина това дава отговор на конкретни проблеми и за авиокомпаниите, за гражданите. Както подчерта госпожа комисаря, съветът и парламента е, ще оценяват е, прилагането на това споразумение е, съвместно. Отново благодаря за възможността, която ми предоставихте да участвам в този дебат. Благодаря за вашето внимание. А сега давам думата на госпожа Интфелд така няколко заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Нека изясня нещо, по което възникна недоразумение. Не веднъж съм казвала, че никой тук не оспорва необходимостта от използването на пътническите данни за борба с транснационалната престъпност и тероризма. Отричаме обаче използването на тези данни за други цели, като например борба с заразните болести, имиграционни мерки или митнически проверки. Вашето тълкуване, госпожо комисар, на член 4 не се споделя от всички, но въпросът е дали го споделят компетентните американски органи. Показаното от една колега. Да, политиката се основава на компромиси, но някои въпроси, като основните права или европейското законодателство, не подлежат на преговаряне. Не знам защо успяхме да постигнем добро споразумение с австралийските си приятели, но не и с приятелите и съюзниците си в Съединените щати. Колегата Енгелс показаното от него. Без споразумението няма да имаме по-слаби гаранции. По въпроса за метода Пуш и Пул, госпожо комисар, както правилно каза Ренате Вебер, не всички въздушни превозвачи ще преминат към метода Пул дори и методът PUSH да се приложи така, както се прилага днес, ще продължи да се прилага методът PULL, метода на изтеглянето на данни. Това означава, че американските органи ще продължат да теглят данни от нашите компютърни системи. Защо смятате, че е основателно да се извършват десетки хиляди до 82 хиляди изличания на данни по метода Пул? Смятате ли, че за всички тези извличания съществуват изключителни основания. не мисля, че по споразумението се предоставят възможности за контрол. Колеги, Нека се запитаме следното. Ако други страни почукат на вратата ни и поискат нещо подобно, като например Катар и Япония, които вече са се обръщали към нас с подобни искания, Китай, Русия и други, ще проявим ли готовност да им предоставяме своите данни за целите на профилирането, така както смятаме да ги предоставяме на Съединените щати? Това е въпросът. Ще гласуваме в 12 часа по този доклад, а сега ще преминем към Следващата точка от дневния ред изявление на съвета и на комисията по трафика на хора. Давам ви думата, господин министър, за това